правите на ниво Европейски съюз и да се погрежим да се увеличат възможностите за търговия между най-слабо развитите страни и Европейския съюз. Благодаря за вниманието. Благодаря, господин министр. Разполагаме с няколко резолюции по тази тема. Това е краят на дебата. Гласуването ще се проведе в 12 часа утре. Следващата точка в дневния ред – са изявленията на съвета и комисията по доклада за напредъка на Исландия за 2010 година. We're going to move on to Iceland now, and I'm, I'm going to give a minute to, uh, to Council to rearrange. Давам известно време на съвета да представителите му да вземат местата си. Is this a request for catch the eye? Is that what you're doing? Okay. 590. Okay. Uh, like I said, Iceland. Така, както казах, Исландия, доклада за напредъка за 2010 година от името на съвета госпожа Геори. Благодаря, господин председател. Господин комисар, уважаеми господа депутати, според мен Европейския парламент е, изигра много положителна и конструктивна роля при преговорите. Тя е много важна и при преговори, и при разговори за присъединяване на страни. Политиката за разширяване на Съюза е една от най-успешните политика на Съюза, съветът единодушно одобри статут на страна членка, кандидатка за Исландия и от ноември 2010 година започна така наречения процес на скрининг, който върви по план. На 27 юни ще се проведе следващото заседание за оценка където ще можем да преценим доколко са постигнали целите. Стараем се да открием възможно да отворим най-много глави. Проекто, становището ни съдържате основните елементи. В доклада комисията си изтъква, че Исландия покрива критериите за членство – и независимо, че е много засегната от економическата криза, се надяваме, че страната ще може да предприеме мерки с цел да постигне критериите за присъединяване. Съвета подчертава, че демокрацията в Исландия работи добре, институциите са силни, поддържат добри връзки с Европейския съюз също така бе отбелязано, че страната е добре подготвена за въвеждане на европейското законодателство, защото в момента тя е член на европейското економическо пространство и вероятно в е, средносрочен план ще има възможност да си възстанови е, механизмите за подкрепа на конкурентноспособността. Разбира се, има нужда да се въведе изцяло законодателството на Европейския съюз. Подкрепят се заключенията на съвета от юни 2010, които Заключава, че съществуващите недостатъци ще бъдат преодоляни. Има условия за започване на преговори на базата на споразумението за Европейското економическо пространство. Исландия е партньор на Европейския съюз по много политики, включително шенгенското законодателство. Съвета препоръчва да продължи работата на сътрудничество с Исландия. В доклада се дава пълна картина на това, което е постигнато и какво имате първа да се прави. Поддържаме директни комуникации за да дадем възможност и на гражданите на Европейския съюз и на Исландия да имат ясна представа за процеса, ще работим съвместно с комисията и парламента за запазване на темпото на нашата работа и се надяваме, че в е, бъдещите 6 месеца ще постигнем достатъчно резултати по разговорите за присъединяване. Обедена съм, че присъединяването на Исландия ще бъде напълно успешно и ще продължи със същия темп. Имаме нужда от е, силна Европа и напредъка и в това отношение ще ни помогне. Сега от името на Европейската комисия комисар Фюле. Благодаря, господин председателю. Уважаеми депутати, Разискванията за Исландия и следващите стъпки е, в процеса на присъединяване е, са наистина много актуални. Аз искам да благодаря на парламента за подкрепата за членството на е, Исландия и да поздравя докладчика господин Преда за висококачествения доклад. Европейския парламент и резолюцията, която се обсъжда, дават много ценен принос към процеса с правилни послания към Исландия в подходящия момент. Върви процеса на скрининг за проверка на съответствието с достиженията на правото на общността. От ноември 2010 година са обсъдени 24 глави, 23 двустранни срещи са приключени, включително за рибарството, земеделието, околната среда, регионалната политика и финансовите услуги. Скринингът е много важен технически процес и тук вече бяха доловени някои деликатни въпроси и предизвикателства в основни глави, като селското стопанство, околната среда и рибарството. Този етап от преговорния процес ще приключи през юни. Мога да потвърдя, че очакваме истинските преговори да започнат към края на унгарското председателство с отварянето на някои глави на конференцията за присъединяването, която е предвидена за 27 юни. Това е амбициозен, но напълно постижим график и всички страни са ангажирани с напредъка. Комисията е готова да отчете особеностите на положението в Исландия, да отчете и очакванията в рамките на действащия подход към преговорите за присъединяване и при пълно зачитане на принципите и правилата на Европейския съюз. Ето защо ние се стремим към работа в открит и съзидателен дух, за да намерим приемливи и за двете страни решения по начин, който отразява високото равнище на сътрудничеството между Европейския съюз и исландските власти. Както при всяко досегашно присъединяване, можем да очакваме процесът не винаги да бъде лек, но ние вярваме, че с Исландия заедно сме тръгнали по един успешен път. Що се отнася до спестовните сметки iSave, за които се говори във вашата резолюция, комисията ще приветства едно бързо решаване на въпроса в интерес на всички заинтересовани страни. Същевременно трябва да кажа, че за економиката, банковото дело, фискалната консолидация на Исландия в рамките на програмата на МВФ са постигнати впечатляващи резултати. Програмата за е, приспособяване върви успешно и правителството се ангажира с по-нататъчната консолидация. Преструктурирането на дълга ще допринесе е, за економическото възстановяване. Правителството също така работи по стратегия за постепенно премахване на контрола върху е, капиталите и това ще допринесе за подобряване на економическите условия. Накратко искам да се спра и на мерките по инструмента за предприсъединителна помощ. Общо 28 милион, милиона евро са предвидени за следващия тригодишен период. С тях ще се подкрепи административния капацитет и Исландия ще се подготви за управление на структурните фондове постигнат е добрат напредък в уточняването на националната програма по предприсъединителния инструмент за 2011 година. Редица конкретни дейности вече започнаха в рамките на програмата TAIEX. Напълно съм съгласен с вас, че е необходимо да се проведе обществен дебат на основата на фактите. Така ще се изясни действителността, ще се изясни политиката ще се изяснят и мерките, които предприема Европейския съюз и ще се разсеят митовете, които витаят в общественото пространство. Вече е започнала важна комуникационна дейност от страна на исландските органи. Подобрява се общественото мнение в подкрепа на Европейския съюз през изминалата година. Това включва както отношението към членството, така и образа на Европейския съюз. Комисията изгражда своите информационни и комуникационни дейности с оглед на обществените дебати. Европейската делегация в Рейкявик работи пълноценно и активно изпълнява своята дейност. Планира се откриване на информационен център. В заключение искам да кажа, че тъй като сме е, към края на е, скрининга, с нетърпение очаквам отварянето на преговорните глави. Благодаря. Сега ораторите от името на политическите групи. Първо минута и половина за НП, господин Преда. Благодаря, господин председател. Нека първо да благодаря на съвета и комисията за доброто сътрудничество по време на изготвянето на тази резолюция. Както говорихме и миналия месец, е, в тази резолюция бе важно да се засегнат четири важни елемента. Първо, политическите критерии. Исландия има сериозни демократични традиции. През последните е, месеци се полагат усилия за укрепване на съдебната система и на независимостта на съдиите. Също времено е важно мерките, които се планират да се приложат. Втори економически критерии. Като член на Европейската економическа зона, Исландия вече покрива много от изискванията. Привесвам споразумението за ISF и както показват проучванията на общественото мнение, изглежда, че има много големи вероятности да се получи подкрепа за присъединяването на Европейския съюз на референдума предстоящите три месеца. След това сътрудничеството е, е изключително е, важно е, във връзка с сътрудничеството в арктическия регион и това е много важно за успешен процес на присъединяване. Именно заради това трябва да насръчим властите в Исландия да започнат обществен дебат. Изглежда, че като цяло исландците подкрепят продължаването на преговорите за присъединяване. Благодаря. Господин Сасоли от групата на социалистите и демократите, две минути. Благодаря. Гласуваното утре е много важен етап той ще приближи присъединяването на Исландия към Европейския съюз по-скоро във времето. Спомнахте, че има някои важни стъпки, които трябва да се направят за сил... и са били направени за силване на независимостта на съдебната система. Въпроса за преодоляването на процесите, които доведоха до сриването на банковата система – също въпроса за присъединяването към еврозоната и използването на възобновяеми форми на енергии. Някои въпроси са много щекотливи. Ще има референдум в е, събота. Исландия ще се произнесе. Но независимо от това, какво ще, какъв ще бъде изхода от този референдум. Исландския народ ще бъде още по силно ангажиран в процеса на присъединяване. Исландското правителство пое ангажимент да обясни на гражданите след първия референдум защо исландските граждани трябва да платят на Европейския съюз и на Холандия всички вреди, които бяха нанесени с финансовата криза. Смятам, че трябва да се преодолее възможността да се получи движение, което е за затваряне на Исландия. Освен това, трябва да се търсят и най-добрите възможни решения за рибарството на Исландия Исландия, да се търси защита на тяхната економика и на конкретните специфични черти на тази страна. Смятам, че членството на Исландия в Европа означава, че Европа ще стигне чак до Северния полюс. Ще има, разбира се, положителни последици за економиката, за околната среда и след 60 години отново ще покажем, че ние продължаваме да привличаме страните. Господин Галахър, една минута. Благодаря, господин председателю. Много се радвам, че процесът на скрининг, който започна ноември миналата година, се очаква да приключи в съвсем близко бъдеще. Разбира се, Исландия като член на ЕИП има голямо предимство. Е, приела е много голяма част от е, достиженията на правото на общността. 65% съгласно проучванията на общественото мнение е, искат да се започнат преговори. Използвам положението си на съпредседател на съвместния парламентарен комитет Европейския съюз Исландия да подчертая голямото значение на преговорите. Следващото ни заседание ще се проведе на 26 и на 27 в Рейкявик, за да се разшири диалога и сътрудничеството между Европейския съюз и Исландския парламент. Разочарован съм, че крайбрежните страни не постигнаха споразумение в началото на март. Това споразумение има много голямо значение. Един милион тона скумрия са предмет на това споразумение и значението му не може да се отрича. Благодаря. Давам думата на господин Тарант. Благодаря, господин председател. Една малка страна при присъединяването си винаги предизвиква доста главоболи в Европейския съюз. Това въжи и за Исландия с а, нейните особености по отношение на риболова, но все пак сме се справили с тези главоболи друг път и много добре знаем, че трябва да сме приветливи, защото към малките страни трябва да се отнасяме нежно. Приветствам а, позицията на господин Танък в повечето случаи по отношение на Исландия, но в случая не сме съгласни с острита на неговите изменения. Искам да благодаря на всички, които помагаха, включително и на преводачите. Господин Танък има дума. Нашата група напълно подкрепя присъединяването на Исландия в Европейския съюз, защото в край на краищата обаче това е решение на Исландия и то чрез референдум. Това е малка държава, стабилна демокрация, член на Съвета на Европа. Те зависят много от рибарството. Имаше големи проблеми с финансовите услуги там и се надяваме и се надяват да получат в момента значителни концесии да запазят рибарството си. Така ще има отлична възможност и за Обединеното кралство и други страни да поискат реформа на политиката за рибарство. Що се отнася до китоловството? Аз не съм за това. Не обичам и бакоборството и борбата на петли. Но това не означава, че трябва да поставяме граници пред някои страни бариери заради националните им е, навици. Ако Исландия настоява, тя трябва да има възможност да запази практиките си за китолов производство. А, освен това, след проблема с спестовните сметки, така наречен проблем iSafe, трябва да се намери решение на проблема с Холандия и Европейския съюз. Господин Кямбъл, знаете, 1 април е ден на шегата. И хората много обичат да се шегуват помежду си. И е, като се казва, че Исландия ще се е, присъедини към Европейския съюз до година, ми се струва, че днес е 1 април. 64% от исландците искат да останат независими и само 24% са склонни да приемат членството. 60% е, от фирмите в Исландия са против. Казват, че Исландия иска сигурността на еврозоната. Ами хайде пак е 1 април. Вижте какво става с еврооблигациите из Португалия. 40% от е, износа на Исландия са рибни продукти. И те искат да се присъединят към обща политика в областта на рибарството. Едва ли. Исландия знаем, че е лауреат на наградата на ЮНЕСКО за демокрация, за развитие. И ето това вече не е 1 април, но вън от Европейския съюз. Благодаря. Да ви напомня, че да ви напомня, че днес не е 1 април, а е 6 април. Гледайте си календара, казва председателя. Иначе, както искате. И така, сега давам думата на господин Грифин. Господин председател, както често се случва тук, по някакъв път се губи връзка с действителността, а пък да не говорим за демокрацията. Повечето хора в Исландия смятат, че всмукването им в черната дупка на Европейския съюз вече е приключило. Само, че в Исландия хората не са съгласни с това. Изглежда, че две трети са против. 75% от исландците не, нямат доверие на Европейския съюз и то е съвсем разумно. Единствената партия, която подкрепя членството, падна от 30 на 18% в одобрението от страна на общественото мнение. Какво става в Европа? Е, елита, политически елит е, иска все по-голямо сближаване на, на Европейския съюз, а пък хората е, искат независимост финансовата криза и сериозните последици за страните поради ограниченията на Европейския съюз ще покажат, че това е една утопия. Оказва се, е, че а, това ще е единствената възможност една страна като Исландия да бъде освободена. Господин Свенсън. 300 000 invånare но but it is нация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 Vi ska se upp nu eh, när vi talar om en liten nation så vi inte hamnar i någon slags storebrorsperspektiv. И когато говорим за една малка страна, не трябва да се вживяваме в ролята на големия брат. Исландците, разбира се, трябва да разгледат възможността да се присъединят э, спрямо своите критерии и да търсят начини да се справят със своите проблеми. Но има много погрешно представени нещата в дебата. Норвегия, например, Норвегия се приближава към нашата политика. Ирла... Исландия ще даде живот на Европейския съюз отново. Thank you, Госпожа Стилер, благодаря, господин председателю. Мисля, че е балансиран докладът и обхваща всички аспекти. 36 е, е, глави са включени в преговорния процес и Исландия бързо върви към е, покриване на критериите за членство в Европейския съюз. Специалният комитет за разследване на краха на банковата система работи успешно. Приветстват се предприятите мерки и държавите членки Европейския съюз могат да възприемат един разумен подход. Има два открити въпроса и те са iSafe и скумрията. Трябва да се сложи край на сагата най-сетне с iSafe. Референдумът е необходим след много интензивните преговори. Едностранното увеличаване на квотата за скумрия беше късоглед ход, който ще е, засегне страните е, около Исландия. И искам да пожелая успех на съвместния парламентарен комитет под съпредседателството на Пат Галахър. Благодаря сега господин Стивенсън. Една минута. Благодаря много, господин председател. Много се радвам, за това, че по-голямата част от исландците през е, последните проучвания на общественото мнение заявиха, че нямат намерение да се присъединяват към Европейския съюз, защото защо въобще искаме те да се присъединяват? Какво ще да принесат, с какво ще да принесат към Европейския клуб? Економиката им е в руини, банките са фалирани, техният вулкан закри въздушното пространство за 9 дена, е, не знам какво ще правим, ако отново се случи това. А сега е, ни обират из комрията. През 2005 година Исландия свали на сушата 367 е, тона североизточна атлантическа скомрия. А сега имат намерение да свалят на сушата 150 хиляди тона скомрия. Какво става тук? Те ушким винаги са горди, че риболова на Исландия е устойчив, твърдят, че нашата обща политика в областта на риболова за нищо не става, а виждате какъв е крайният резултат. Би трябвало да не им позволяваме да се присъединят. Господин Кадек, минута и половина. Господин комисар, господин председател, уважаеми колеги. Парламента първо да кажа, че има едно официално е, седалище. Това е Страсбург. И по отношение на Комисията за риболова, е, знаете, че имаше неуспех в споразуменията. Знаете, че от години се правят квоти за скумрията. От 2010 Исландия иска много по-завишена квота – на базата на преразпределението на запасите заради климатичните промени. И през 2010 те дигат квотата си на улов до 130 000 тона. Огромно увеличение. Това нито е приемливо, нито е възможно. Освен това се подава много лош сигнал в рамките на преговорите. Не можем да приемем това едностранно решение. Искаме да се реши въпроса. И Исландия е тази, която трябва да се приспособява към нашата политика за рибарство, а не ние да приспособяваме нашата политика към техните искания. Смятам, че техните искания са опасни, че се поставя едно неприемливо положение, че трябва да бъдем реалисти. Никой няма да ги спре да ловуват, но трябва да се разреши този проблем. Искам, настоявам те да проявят повече отговорност, да има повече прозрачност при дискусиите. Благодаря. Сега преминаваме към процедурата по спонтанни изказвания. Господин Козловски е пръв, моля. Благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя Исландия за статута и за членство в Европейския съюз. Съгласно съобщението на комисията, подготовката на Исландия върви добре в съответствие с установения график. Но нека да припомним, че условията за присъединяване изискват ангажимент на правителството от една страна и на гражданите от друга. Затова общественото мнение е изключително важно за членството на Исландия в Европейския съюз. Опитът на Полша показва, че не само националните кампании са важни, медиите са важни, неправителствените организации, както и международното сътрудничество на местно и национално ниво. Следващият оратор. Господин председател, господин комисар, Исландия инвестира много в образованието, научно-изследователската и развойна дейност и аз искам да поздравя властите на тази страна за подкрепата им за Лисабонската стратегия и участието им в нея. Те приеха стратегията Исландия 2020, в която се подчертават тези области – и се определят цели за едните години. Аз вярвам, че присъединяването на Исландия към Европейския съюз ще доведе до повече стабилност. Европейския съюз ще стане по-важен фактор в арктическия регион в сферата на възобновяемата енергия и промените в климата. Освен това, според мен е важно да се подобри диалога с гражданското общество, както и диалога между Исландия и Европейския съюз. Моята препоръка за Исландия и исландския народ е да изчакат окончателните резултати на преговорите преди да вземат решение. Благодаря, господин председател. Ние трябва да се поздравим. Исландия иска да се присъедини към Европейския съюз, което означава, че Европейския съюз все още е привлекателен. Той носи сигурност и стабилност. Дори страна като Исландия с висок жизнен стандарт иска да се присъедини към Европейския съюз. Разбира се, економическата криза в Исландия играе своята роля. Членството на Исландия в Европейския съюз не трябва да бъде автоматично. Трябва да носи добавена стойност. Дори сега много голяма част от законодателството на Исландия е приведено в съответствие с това на Европейския съюз. Тя тясно се сътрудничи и с НАТО. Исландия е много богата държава и аз силно се надявам, че тя ще отговори на всички критерии за членство в Европейския съюз и за това трябва да проведем открит дебат за членството на Исландия. Много благодаря. Когато правим оценка за напредъка на Исландия, трябва да имаме предвид, че това е страна, която е демократична и отговаря на всички условия за спазване на правата на човека. Тя е привела в голяма степен законодателството си в съответствие с нашето. Въпреки факта, че Исландия е функционираща пазарна економика, тя има проблеми в финансовия сектор. И там ситуацията е доста обесърчителна, въпреки че нещата се подобряват, макар и бавно. Има нарастване и на безработицата. Аз приветствам решението на Исландия да укрепи независимостта на съдебната система. Надявам се тя да постигне същия напредък и сферата на образованието и културата, да бъдат в съответствие с европейските стандарти. Те вече участват в Erasmus Mundus програмата. Това е стабилна демокрация със стабилни институции. Благодаря. Сега давам думата на комисаря Фюле. Thank you very much, uh, Mr. President, honorable members. Uh, <clears throat> today's discussion uh, has uh, proved productive in identifying the steps тази дискусия беше много продуктивна. Тя показва какви са стъпките, които Исландия трябва да предприеме, за да стигне до положителен изход на преговорите. Проекто резолюцията, която обсъждаме днес и доклада за напредъка, изготвен от комисията от миналия ноември, показват, че Исландия е напреднала в изпълнението на изискванията за членство. Постигнала е много, но трябва да реализира допълнителни постижения в няколко други области. Редица от вас споменаха въпроса с скумрията, въпреки че този въпрос е свързан по-скоро с управлението на запасите от скумрия в Североизточния Атлантически океан и е въпрос, който трябва да се разреши от крайбрежните държави. Въпреки това, трябва да кажем, че сме разочаровани от липсата на напредък през последните консултации по този въпрос. Остават съществени разлики в мненията между страните, най-вече между Европейския съюз и Норвегия от една страна и Феройските острови и Исландия от друга страна, съответно за техните квоти. Устойчивостта на този ресурс е важен въпрос за риболова. Комисията ще продължи да разглежда всички възможности за намирането на едно балансирано решение с крайбрежните държави относно запасите на скумрия. Господин председател, уважаеми депутати, Исландия сега навлиза в решителна фаза. Хода и към членство в Европейския съюз зависи от собствената и решимост. Аз съм убеден, че с нашата подкрепа и най-вече чрез ангажимента и подкрепата на исландския народ, е, Исландия може да постигне напредък е, към членство в Европейския съюз. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Сега от името на съвета господя Георги има думата. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря ви за участието в този дебат. Вие хвърлихте светлина върху редица въпроси. Мисля, че всичките е, са важни за процеса на присъединяване. Комисията ще се занимае с тях. Ние от наша страна внимателно ще следим развитието на събитията. Аз лично ще участвам в е, края на април в е, съвета за асоцииране и съм убедена, че ще можем да получим информация от първа ръка. Няма никакво съмнение, че когато разглеждаме селското стопанство, рибарството и въпроса за ISEF, това са области, където нещата са най-трудни, но аз съм убедена, че всички тези въпроси ще бъдат разрешени по един прозрачен начин от комисията. В хода на преговорите за присъединяване ще бъде предоставена и нужната информация. Искам да привлека вниманието ви към следния въпрос. Радвам се, че по време на дебата нито един оратор не постави под съмнение факта, че Исландия е добре функционираща демократична държава с нужната политическа култура. Всички признават този факт. Ние сме убедени, че исландския народ ще вземе отговорно решение за присъединяване към Европейския съюз. Те са тези, които трябва да вземат решението. Това е